Драги колеги, нека да започнем работа. Заемете местата си, но тихо, ако обичате. И така, запознали сте се с дневния ред, ако няма бележки по него. А, за днес след обед и утре Можем да сметнем, че е прият. Както обикновено ще има някои дребни промени хронологични. И днес след обед ще разгледаме всички точки, свързани с събитието от миналата седмица, помирителната комисия, бюджет 2012, също така и размяна на мнение във връзка с следващите многогодишни финансови рамки. Ще разгледаме също така 12, 17 и 11. Не, тази точка се отлага точка 11 на госпожа Вертман. А 17-та точка, тъй като госпожа Матера е няма и става дума за нов проект на Фонда за приспособяване към глобализацията, Трентино, е, заедно с гласуването ще се проведе тази дискусия утре. А в 17.30 ще имаме честа да приемем тук сред нас Комисията по бюджетен контрол, а нейният председател е вече сред нас, защото е член на Комисията по бюджет и ще проведем съвместно заседание с госпожа Гресле и господин Рилини по тристранната среща, която се води формално-неформално с съвета и комисията по финансовия регламент. От 18.30 до 19.30, тук в тази зала отново съседание на координаторите, а утре сутринта ще е, разгледаме останалите точки от дневния ред, включително и точката за ИТЕР тъй като в рамките на преговорите по бюджета 2012 година имаме споразумение с съвета по размера на кредитите за ИТЕР 2012 година, но основните проблеми за поемане на допълнителните разходи за ИТЕР остават подложени на дискусия а, с оглед на споразумение. Утре след обед ще има тристранна среща. Ще обсъдим това днес с координаторите, а утре ще видим каква ще бъде позицията на координаторите, какъв ще бъде мандата за преговорите, а, който трябва да му даде нашата комисия. И така, тази точка се приема в вашите е, документи фигурира и протокола от заседанието 11 октомври. Ако няма бележки по него, се смята, че е прието съобщенията на председателя. Имате ги в Кобо Ньюс. Няма да ви ги представям. И така преминаваме към точка четвърта. Резултат от процедурата по съгласуване за бюджета за 2012 година. Искам да благодаря преди всичко на нашите сътрудници тези от, на комисията, от групите, които бяха изключително активни и ефективни по време на тази бюджетна процедура, по-специално през най-дългия ден, започнал в четвъртък 10 сутринта и а, петък, извинете ме, казва председателят, и приключил събота сутрин в 3.15 сутринта с постигнато споразумение и пресконференция пред няколко стотин журналиста през събота. През наистина изключителна работа. извел аплодира. Благодаря, благодаря за всички, поне Изабел благодари и ръкопляска на всички наши сътрудници. Благодаря, впрочем, и на преводачите, които работиха с нас цяла нощ. Сега ще дам думата на нашите докладчици. На първо място Франческа Балцани. Благодаря ви, господин председателю. Още в самото начало ние знаехме, че помирителната комисия ще има значителен натиск върху плащанията. И на всяко, по време на всяко заседание, по време на полското председателство, това беше а, централният а, елемент, фокуса на нашата дискусия, на нашите дискусии. Още в самото начало съветът е, твърдо зае позиция по отношение на плащанията. Съвсем ясно, прозрачно ни бе обяснено, че няма да има достатъчно мнозинство в съвета е, по отношение на е, равнището на плащанията. И ние знаехме това още от самото начало. Знаехме, че това е единственото оръжие, с което можем да разполагаме. Защото в помирителна комисия парламентът не разполага с кой знае колко инструменти, за да окаже натиск на съвета. Това беше нашето единствено оръжие. Така че да бъдат изслушани нашите приоритети. Опитахме се да преговаряме по финансирането на нашите приоритети. Те изцяло са финансирани. И накрая по 1А за седмата рамкова програма успяхме да постигнем всичко, което ни беше необходимо. Получихме финансиране на пакета с намалените мерки, с видите мерки за политиката по емиграция, както и пълното финансиране на собствените ни приоритети по а, четвърта функция. Първоначално имахме усещането, че никога няма да получим желаните от нас средства – Получихме също така възможността да използваме 200 милиона евро за гъвкавост. Това е значителен размер, значителна сума, удовлетворяваща ни. И именно за това казвам, че по отношение на финансирането получихме всичко, каквото желаехме. Сега, по отношение на устойчивостта на бъдещия бюджет, от момента в който съветът се противопоставя на плащанията, на ангажираните средства за плащания, това вече е опасно, защото трябваше да разгледаме ревизирания бюджет за 2011 година и тук съвета се противопостави на размера искан от комисията. Става дума за шести бюджет, нещо подобно на това, което се случи за и терминалната година. А именно това искахме да избегнем тази година. Тоест политическа дискусия, която можеше да препятства а, добрия изход. И именно на етапа помирение не можем да възбуждаме нови политически дискусии. И а, всъщност а, в края на а, това заседание се ускорява ритъма на дискусията. Трябва да се приключат въпросите, свързани с бюджета и не могат да се повдигат политически въпроси, както по отношение на ИТЕР, така и на плащанията. Така или иначе остава въпросът с изпълнението на бюджета в бъдеще и е ясно, че както това беше направено и за ИТЕР, трябва да сме наясно, че момента на помирителната комисия не можем да го посвещаваме на подобни деликатни въпроси. Съгласно Лисабонския договор, ние сме равнопоставени, но това е относително, защото ако се отхвърли бюджета, много трудно бихме могли да обясним защо е отхвърлен. Така че само от собствени ресурси ще можем да постигнем една по-балансирана система. Но днес при бюджет финансиран предимно от държавите членки, въпросът с плащанията е, не е уреден балансирано в рамките на помирението. И има определена загриженост за бъдещето на бюджета, и всичко това може да бъде уредено само чрез реформа на бюджета, чрез нов баланс. Трябва да се съсредоточим върху собствените средства, собствените ресурси. Но след като получихме пълно финансиране на нашите приоритети и разполагаме с 200 милиона годишно, това наистина е нещо твърде положително. Благодаря, Франческа. Благодаря ви за отличната работа. Знам, че много, много трудно за човек, който изпълнява първи мандат, да бъде докладчик по бюджета, но от миналата година ви доказахте, че сте блестяща преговаряща. А сега с, ще помоля и втория докладчик да отстъпи мястото, тъй като Сидония трябва да ни напусне след малко. Моля, Сидония, кажи какво мислиш по коригиращия бюджет номер 6, който беше част от бюджета. Част от нашите приоритети са включени в този бюджет номер 6. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че трябва да ви напусна, тъй като трябва да взема думата и в, друга, в друго заседание. Ще кажа набързо две неща. Първо, коригираш бюджет 6. Наистина беше голямо предизвикателство, че обсъждахме този проблем, защото в крайна сметка, сега си даваме сметка, че има все по-голяма, по-голяма пропаст между платите ангажименти и плащанията. И аз обсъдих е, нещата с е, колегите и мисля, че трябва да се върнем към тази дискусия и то с Европейската комисия, защото в крайна сметка е, за съжаление трябваше да, да, да стигнем до помирение за 2012. Единственото добро нещо е, че просто от тази дискусия изпъкнаха някои проблеми. Е, като че ли има сега малко повече доверие между институциите относно основните разходи. И разбира се, дискусията далеч не е приключила. Те първа, те първа ще трябва да, е, да решаваме проблемите, свързани с тази пропаст, която на практика разделя поетите ангажименти от плащанията. И в крайна сметка се договорихме с 200 милиона. Сега, за мен като докладчик това е един е, е, признак, че декларациите за плащания се взимат на сериозно, но все още трябва да продължиме да видим по какъв начин трябва да решиме проблемите свързани с преразпределенията и ако има нужда от а, ликвидности или от пресни, така наречени свежи пари, е, ще трябва проблема да бъде преразгледан отново. Но тук нататък ще трябва да, да стъпиме наистина на едни солидни структури Сега, трябва да, да, да, да спомена също така и бюджет 7 за 2011 година. Предполагам, че това ще е последния, последният ми проект бюджет. Имаме проблеми с фонда за солидарност, включително включително природните бедствия в Испания, Италия трябва трябва да, да предприемеме съответните мерки за отпускане на пари по линията на тези фондове, за да дадеме знак и да, обес, да докажеме на нашите съграждани, че реагираме бързо. Сега получиха проекто бюджета. Виждам, че има сума от 39 милиона, т.е. на практика сумата, която обсъдихме е, по време на помирението. Предложението на комисията е да направи трансфер от програмите 2011. Аз смятам, че това не представлява проблем, но трябва да побързаме. Аз ще ви изпрата утре документ, анотирания документ или дори днес след обед, ако успея. Но поне най- най-късно утре ще ви изпрата нотирания документ, за да можем да го приемеме на 5 декември. Тоест, въпроса да е приключен до пленарната сесия в Страсбург и просто разчитам на вашето сътрудничество. Ще спра до тук. Съжалявам, че трябва да напусна, но просто трябва да участвам в друго важно заседание и ще очаквам вашите реакции. Благодаря, Сидония, за това отлично резюме. И сега давам думата на Хосе Мануел Фернандеш, нашия втори доклад. Geralmente a leitura do Parlamento, para além disso, tal como tínhamos previsto, integrou така както бяхме предвидели, бяхме предвидели средствата за Хрватска, коригираш бюджет номер 2. Комисията разпространи и едно друго предложение е, в размер на 10 милиона евро. Благодаря на докладчиците в Сянка, е, на всички, е, които ни сътрудничиха от всички политически групи и направиха така, че съвета изцяло прие предложението на парламент. Това а, предложение изцяло отразява средствата, които са необходими за добрата работа на институцията. Аз съм доволен от постигнатия резултат. Той а, изцяло отговаря на всички приоритети на парламента. Благодаря. Мерси, Благодаря, скъпи колега, както казахте. за вас тези преговори се увенчаха с успех, защото в крайна сметка бях съвета прие всички цифри. Ан Йенсен иска думата от името на Алде. Благодаря, господин председател. И аз бих искала да благодаря на Франческа и на господин Фернандес за отлично свършената работа. Мисля, че наистина постигнахме един много добър резултат. И мисля, че вашите заключения, господин председател, е, че че и ние, и е, съвета сме е, доволни. Сега, може би, това не е най-щастливия ден на комисара по бюджета, но. А, разбира се, станалото и преговорите по е, коригираш бюджет 6 е, не беше, не беше така най-доброто, което може да се случи. Първо беше казано, че ще, ще, ще, се, определа, ще се отпуснат средства а, е, за всички необходими а, е, нужди. А също времено сега стигнахме до там, че на практика вече не можем да вярваме на комисията. Е, ком, комисията всъщност просто намали необходимите приоритети но получих един имейл от а, една от а, организация. Аз и аз му написах, да това състояние на нещата се дължи на а, поведението на някои министри на финансите. И Салвадор каза, че поетите ангажименти са от страна на парламента, пък съвета поема плащанията. Да, но ако ако нямаме доверие на съвета, ако те ако не можем е, да разчитаме на тях да отпуснат средствата, които са ни необходими, е, до никъде не можем да стигнем. Така. От друга страна, е, моята политическа група приветства постигнатите резултати. Разбира се, бихме искали да има много да има повече е, средства за агенциите в е, финансовия сектор, но разбира се, ще се върнем към тези проблеми малко е, по-късно в е, течение на годината. В крайна сметка приоритетите са научните изследвания, образованието, е, външната политика. Това е изваредно важно за нас и наистина бих искала да благодаря на Франческа за постигнатите в тази област резултати. Мерси, Ан. Мерси за да ви Джовани Давици. Благодаря. Благодаря. Аз също благ... държа да благодаря на докладчика за тази работа, благодарение на което получихме крайно положителни резултати. Както тя подчерта, всички приоритети на парламента са включени в окончателния, окончателното споразумение след процедурата на съгласуване. И това, което каза и Сидония по бюджет 6, Видяхме, че има съкръщения, свързани с плащанията, което буди у нас известна горчевина. Защото, да, разбираемо, че в период на криза трябва да се правят економии. Но е много важно да има капацитет за отреагиране по програми, които са набрали скорост и се развиват. Дори да има трудни за изпълнение договори, плащанията няма да могат да се осъществят и в бъдеще този проблем ще се задълбочи. Знаете, че, що се отнася до ИТЕР, се предвижда до година по-широко разгръщане и това е много опасно за тези програми, които ние винаги сме подкрепили, като тези в научната изследователската дейност и които се нуждаят от финансиране. И с новата бюджетна процедура, която е предвидена в Лисабонския договор, трябва ли да приемем диктата на държавите членки или да предприемем други нови стратегии, така че да реагираме в случай, че ресурса идва само от държавите членки. Ако приемем разрешеното от съвета равнище на плащания, нямам, няма да можем да продължим така, тази дейност. Благодаря, Джовани. Александър Алваро. Благодаря много. Ще говоря немски, за да бъде по-точен. Das ist sehr viel an dem Positiven, was die Kollegen gesagt Не мога да добавя кой знае какво към множеството положителни аспекти, които изтъкнаха колегите. Важно е, че успяхме да прокараме това, което беше важно за, вас, за нас за бюджета за 2012 година. Трябва да кажа, че за мен за първи път, че аз за първи път участвах в такава процедура. И това, което видяхме в петък, смятам, че не може да послужи за основа тъй като не е допустимо една институция да успорва числата подадени от друга институция. Така че за мен възниква въпроса защо защо ние трябва да даваме оценка за бюджета, предложен от съвета и така нататък и така нататък. И ако влезем в един такъв кръг на недостатъчно доверие, мисля, че ще започнем едно ходене по тънък лед, който всеки момент може да се пропука. Нещо друго, което за мен също трябва да се поставя под въпроса въпроса за плащанията, които трябва да бъдат отложени за бъдещи, бъдещ период. Мисля, че в 2 или 3 часа сутринта никой няма сили и воля да продължава допълнително дебата, въпреки, че имаше нужда от допълнителна дискусия. Мисля, че рано или късно ние ще трябва да я проведем, тъй като за мен е един доста опасен ясен сигнал а, а, това, че в един момент се появяват съмнения за това дали Съюза може да изпълни задълженията си. А, още нещо а, относно междуинституционалния аспект. Мисля, че трябва да направим така, че отново да започнем да се доверяваме а, една на друга между институциите. защото това не е начин по който може да се работи. А, е, ние излязохме с ново становище и сега ще видим дали съвета ще му се довери. И последното, което искам да кажа е, че за мен е, е важно да се каже дори в този кръг е, че не бива да преговаряме в такива абсурдни среднощни часове. В 2 часа и 30 минути взехме решение след 17 часа преговори. А, като съвета се обърна към делегацията от парламента едва в 22 часа. Така не може да се работи. Мисля, че трябва да намерим друг начин за сътрудничество с другите институции. Мисля, че е, съвета ще, се, ще ще се почувства по същия начин, ако го бяха сложили в една зала да чака от комина да излезе белия дим. Мисля, че всички колеги, които току-що бяха пристигнали от Страсбург и продължиха да работят в Брюксел, заделиха време. Е, е, очакваха от е, съвета да намери време в един по-ранен час е, да е, разговаря с е, парламента, не да го остава да чака в една зала. Аз лично смятам, че това е недопустимо. Може би това се дължи на недостатъчния опит, който имаме с е, подобни преговори. А, аз ще продължа да бъда член на тази комисия, което няма да зарадва всички, а, но а, тук това е мястото а, да кажа, че ние от наша страна работихме много професионално, за разлика от страните членки. Благодаря, драги колега. Е, аз, за съжаление, имам привилегията на възрастта, на опита и когато започнах административната си кариера, преди да вляза в политиката, се занимавах с а, въпросите на замеделието в Френското финансово министерство и на времето имаше една дълга дискусия, една среща, която продължаваше три дни и три нощи. Просто Европа така работи защото трябва първо съвета да постигне съгласие, споразумение и ако ние не изчакваме това в съседната зала, няма как да стане. Но това, което трябва да се промени, ако наистина се налага да водим такива маратонски дискусии маратон, е, нека дам думата на Георан Ферн. Благодаря, господин председател. Ако дългите преговори не бяха всъщност преговори между двете с законодателни е, институции, а всъщност 90% от времето беше посветено на вътрешни преговори и вътрешни спорове в съвета. Така че ние бяхме, ние бяхме в крайна сметка много едини. Е, и всъщност какво стана? Едно мнозинство от е, страни бяха блокирани от едно малцинство от страни, въпреки че бяха е, малцинство. Затова мисля, че е важно да се отбележи, че това мълчество се беше подготвило прекрасно. Те си имаха стратегия, те си имаха представителство, е, техните министри бяха там, холандския, финския, е, шведския държавен секретар беше, беше там, присъстваше и така нататък. Докато другите или или бяха в политическото небитие, като, защото, примерно, като в Испания, или всъщност нямаше високопоставено представителство. Така че, всъщност имаше значи, от една страна конфликт вътре в съвета, но, но второ, Осем 8 страни всъщност бяха подкрепени от Франция и Германия чиято целта беше, цялата цял беше да се намалят плащанията, за да намалят също собствените си вноски. Те въобще не се казаха или, или не го казаха така експлицитно, но на практика ние не се интересуваме нито от научните изследвания, нито от образованието, нито от нищо. Така че е, предвид, че ще има преговори по многогодишната финансова рамка, трябва да се организираме и да имаме стратегия. И трябва да организираме онези онези страни, които не са от тази групичка с а, Холандия, Финландия и така нататък, да се, да се обединят за, и да се, да, да се направи нещо, да имаме стратегия, за да можем да а, бъдем равноправни или да да вземеме превес на тези страни. Бих искал също така да благодаря на докладчиците и по-специално на Франческа, защото те наистина извършиха една отлична работа. Но имаше едно нещо, с което те не можаха да се справят и никой не можеше относно качеството на, цив, на изпълнението. Защото в крайна сметка, ако е, в основата на преговорите няма цифри, няма достоверни цифри, надежни цифри, то за, каква, за какви преговори говориме? Защо? От, от и защото от друга страна, нали, съвета казваше, че в практика той разполага и с други цифри, но не ги показва. Така че това беше едно много, много трудно а, и неясно не, не, не, не и ненужно затруднение. Така че, значи от една страна трябва да а, разрешиме политическия проблем, от другата страна чисто техническия проблем. Но при всички случаи трябва да се направи нещо а, по повод на плащанията, защото в крайна сметка плащанията от технически проблем се превръщат в политически проблем. И сега комисията ще трябва да блокира изпълнението на важни програми поради този факт, поради чиста логистика. Не, трябва да се направи нещо и то трябва много сериозно да се подходи по този проблем, за да не се сблъскаме отново със същия проблем през 2013 година. Благодаря. Абсолютно сте прав, господин Харт. Благодаря, господин председател. Напълно съм съгласен с колегата от групата на социалистите и се радвам, че изискванията комисията и на съвета не са били изпълнени. Радвам се, че най-сетне се дават по-малко средства на агенциите. Това е добро начало, но продължавам да съм възмутен от това, че се отделят много средства за Палестина или Латинска Америка, например. Също така смятам, че прекалено много средства се отделят и за а, турската част на Кипър. нещо, което а, според мен е незаконно. Благодаря, а, драги колега. Сега Салвадор Гарига. Те, президенте, con independencia del trabajo sobresaliente que han hecho nuestros eh, tres. Независимо от е, е, супер работата, свършена от нашите е, докладчици Франческа, Хосе Мануел и Сидония, се изправяме пред един принципен въпрос, който вече беше зададен и от други колеги, а именно опита, който трупаме с Лисабонския договор и за това по какъв начин той засяга членовете на комисията по бюджета. Ситуацията е отчаиваща или поне не е задоволителна. Ние констатирахме, че се борим на открити фронтове и заобщо не се стигне до политическа дискусия. Ние се ограничаваме до това да преговаряме за най-добрата възможност по отношение на числата и да можем да запазим достоинството си като парламент. Когато дойдат по-добри времена, Може би ще можем да действаме по друг начин и може би ще успеем да се договорим за друг бюджет на първо или второ четене. Бюджет, който да не обезпокоява до такава степен съвета, що се отнася до плащанията. Защото а, по досегашния начин нещата няма да могат да работят за в бъдеще. Трябва да направим нещо през следващите месеци, а, защото в противен случай ще дойде следващи октомври и, и ноември и ситуацията ще бъде същата или дори по-лоша, както каза господин Левандовски когато коригиращия бюджет за 2012 година а, а, влезе в а, процедура на съгласуване, положението ще бъде по-лошо, отколкото а, е сегашното. А, ще имаме наистина тежък проблем с осигуряване на плащанията за проектите на общността. В тази връзка имам един въпрос към комисията ние бяхме на мнение, че 500 милиона евро като плащания са най-малкото, което е необходимо на комисията, за да може да реализира програмите на общността през следващите 12 месеца до края на годината. Излязохме от срещата в 2,5 през нощта а, с убеждението, че 200 милиона евро ще е, стигнат. Комисията може ли да свърши своята работа с 200 милиона евро или трябват 500 милиона е въпроса? А, и се надяваме да разберем къде е истината. Благодаря, Салвадор. Сега Изабел Дюран. Благодаря, господин председател. Аз също горещо благодаря на докладчика за извършената работа последните месеци и най-вече последните дни. Подчертавам отличното сътрудничество в нашия парламентарен екип, въпреки че изводите може да не са едни и същи, които изличаме всеки един от нас. И в това съотношение на силите с съвета това е особено важно. Споделям анализа на Гьоран е, е, по отношение на отношението в съвета и е, това как се развиха нещата. А, що се отнася до сроковете, продължителността, не смятам, че са прекалено дълги, защото по други времена, в други държави, най-вече в моята, много дълго, много по-дълго време се отделя за спорове по бюджета. Сега по-сериозно Що се отнася до разделянето на плащани и ангажирани средства за бъдещето и многогодишната финансова рамка, а също настоявам за това в средата на 2013 да се организира някакъв метод на работа и се питам е, дали е, това объркано положение, в което се намираше комисаря, е, дали се дължеше само на някакви проблеми в Полша или на това, че не разполагаше с достатъчно информация. По отношение на срещата за ИТР, която ще се проведе утре, може да допринесе по някакъв начин за засилване или отслабване на приоритетите. И не знам дали това няма да навреди на обхванатите в този функция едно на нашите приоритети. В заключение искам да кажа, че тази работна нощ убеди повечето от нас – че собствения ресурс, собствените средства са ни необходими повече от всякога. Благодаря ви. Благодаря, Изабел. Да, права сте да зададете въпрос за ИТЕР. И както казах това в началото, ще говорим с координаторите по този въпрос. Вашата група ще бъде представена. Утре ще чуем резултатите от Арман Бьоге. А сега Инге Гресле, последен оратор. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че ще го повторя, но водим за втори път преговори на основание на Лисабонския договор. и аз продължавам да мисля дали Лисабонския договор е предимство или недостатък за нашата комисия. Вече съм изразила тези свои разсъждения Междувременно вече е ясно, че Лисабонския договор представлява загуба за нашата комисия. И ние сега трябва да видим какво ще правим и по какъв начин може да заемем най-добрата позиция в процедурата до първо четене. Аз мисля, че по този начин ние не можем да наложим никакви резерви повече, въпреки че резервите до този момент са били много важни. Още повече, че говорим за такива сфери, които са тежки точно от тази гледна точка резервите са нещо много важно а, и за това трябва да помислим а, и да разговаряме за това а, какъв е опита, който натрупахме след тези две години работа по Лисабонския договор. Благодаря, Инге. Докладчиците ще кажат, че ние все пак си запазихме всички резерви, можехме да внесем допълнително още резерви, но така или иначе бяха запазените. Да, само няколко думи, за да дам разяснение, ако ми позволите. Аз никога не работя по бюджетните линии, а само за резерв. И виждам, че на практика не е възможно на пленарна зала да спечелим още, още допълнително нещо в тази сфера, защото групите не смятат, че това е инструмент за нас. Благодаря, Инге. Да, важно беше да се направи това уточнение, защото това е вътрешно парламентарен проблем и трябва да се организираме. Сега а, имаме честа а, да а, посрещнем тук а, генералния директор. А, приветстваме го и ще му дадем възможност да даде отговор на въпросите на колегите да направи коментари. Имате думата. Благодаря, господин председател. Няколко коментара искам да направя по някои твърдения, които чух или пък да отговоря на някои въпроси но наистина искам да подчертая, че сме много доволни за това, че разполагаме с бюджет за 2012 година и както вие казахте, не е веднъж. При сегашните обстоятелства това беше много силен знак. Беше важно да се отправи този сигнал, да се посочи, че институциите могат да работят при тези обстоятелства. Също така се присъединявам към изказаните благодарности към госпожа Балцани, с която имахме възможност да работим твърде конструктивно. Благодарности и към полското председателство, което много ни помогна по време на този натоварен работен ден. Както подчерта господин комисаря, това е бюджет на економии, на затягане на коланите, което ясно показва, че навсякъде всички ние ясно осъзнаваме а, ситуацията и имаме а, затруднения именно поради а, това разминаване между плащанията и ангажираните средства. И по отношение на ревизиран бюджет номер 6, това е само началото на един сложен проблем, с който ще се сблъскаме повече през 2012 година. Но няколко разяснения нека да дам. Комисията не предложи ревизиран бюджет 550 е, милиона евро, е, за да си достави удоволствие, беше принудена да го направи ние първоначално определихме потребност от финансирани средства над милиард и 500 милиона над първоначалните общи размер и сметнахме, че в, нашата, в наша отговорност с оглед развоя на разходите да представим този ревизиран бюджет. И ние направихме това с пълното съзнание – че това ще предизвика отрицателни реакции от страна на някои държави членки и това беше факт. Тези държави бяха доста активни и доказателство за това са въпросите, които бяха зададени. Така, сега няколко цифри и процедури, които искам да изложа пред вас. Комисарят има възможност да посочи това. Първо, тези 200 милиона евро в фазата на постигане на компромис. Това не е размер, който удовлетворява комисията и комисаря беше пределно ясен тук по време на заседанието със съвета. Ние поддържаме това, че минималният размер е 550 милиона евро – какво искам да кажа с това? Към днешна дата 8 милиарда евро сме а, а, по-напред, малко по-малко от 8 милиарда евро спрямо миналата година. Бюджета за 2011 година се увеличи с 3,8 милиарда спрямо 2010 година по отношение на кредити за плащане. А в началото на 2010 година, през пролетта по-точно, 2 милиарда 3,8 и 2 прави 5,8. Днес говорим за 8 милиарда. Тоест, ако нещата бяха а, ясни, вече имаме дефицит от тези милиарди спрямо състоянието, положението от миналата година. Това говорят днес цифрите. На второ място, що се отнася отново до цифровото изражение и процедурите, ние предоставяме на държавите членки на парламента всяка седмица, всяка седмица, всички цифри свързани с а, плащанията така че всички е, могат, имат достъп до тази информация. Тя се предоставя в пълна прозрачност, така че аз не разбирам, че на заседанието в петък се чуха гласове, лесно мога да си представя кои, които поставиха под въпрос тези цифри, е, цитирани от комисията. Исторически никога не са били поставени под въпрос, успорвани тези цифри на комисията. И не виждам защо комисията би се забавлявала с това да фалшифицира цифрите си. Това е напълно несериозна хипотеза. Очевидно има други интереси, намесени тук. Така че исках да внеса светлина по тези въпроси. Комисията предоставя а, е, всички а, е, тези цифри. И е, доста... ние сме готови да осъществим размяна на мнение на по-официално равнище от началото на годината, преди лятото когато вече ясно се оформя развитието, развоя на ситуацията за, до края на годината. Що се отнася до текущата година, беше зададен този въпрос. Разбира се, ще осъществим всички възможни а, а, преводи, трансфери но ние сме в етапа fine tuning и е пределно ясно, че ще прекратим плащанията, ако няма повече пари. Други средства няма на наше разположение, което означава, че ако ситуацията, която предвиждаме се потвърди, ще има пренос на трансферите за 2012 година т.е. ще увеличим тежестта за 2012 година, ако ангажираните кредити се увеличат само с 1,8 и ревизирания бюджет 6 с тези 200 милиона. Това е ситуацията към днешна дата, господин председател. Благодаря ви. Благодаря, господин генерален директор. Естествено, че докладчика последен ще се изкаже по тази тема, но нека да направя няколко коментара и аз. Да благодаря на първо място на полското председателство, което изигра много ефективна роля в много трудната ситуация. Е, Георан добре подчерта това. Е, вътре в рамките на съвета беше тази трудна дискусия. полското председателство се вслуша в нашите позиции. Председателя Бузек, който ръководеше делегацията ни в началото на заседанието, след това трябваше да се отегли и поради други ангажименти и искам да предам от негово име неговите поздравления към всички вас. В общи линии, както подчерта и докладчикът, парламентът е, трябва да е удовлетворен от това, че приоритетите, е, които беше гласуван, бяха изцяло включени. Е, всичките са 150 милиона гъвкавост и също така, що се отнася до Палестина и споразумението за банана в ревизирания бюджет номер 6. И в категория 1А тези 150 милиона гъвкавост. Що се отнася до агенциите? Успяхме да избегнем а, сериозното бюджетно съкръщение и връщане към проекто бюджета за трите финансови агенции, Frontex и Агенцията за бежанците. Също така получихме е, желаното от нас е, в сферата на селското стопанство с признаване на необходимостта да се реши проблема на зеленчукопроизводителите след е, тази годишната катастрофа. И за 2012-2013 година финансирането на програмата за хуманитарна помощ с храни за най-бедните групи и квалифицираното мнозинство беше постигнато по тази значителна, важна програма. Добавям, и това е нещо много важно, защото имаше коментари, а, да, дава, предоставят се на парламента ангажирани но не и плащания. Така че ние всъщност постигнахме и плащанията по всички ангажирани средства. Това беше подчертано и от генералния директор. Ако са верни моите изчисления, споразумението, което постигнахме, представлява 1,6% увеличение за плащания и 1,4% за на ангажираните средства спрямо 2011 година. И мисля, че има консенсус а, сред тези, които представляват групи, които подкрепят това споразумение и за тези, които имат друга гледна точка. Така или иначе има широк консенсус за това че повече не можем да допуснем подобна ситуация. За втора поредна година парламентът е принуден да приеме гласувано толкова трудно от съвета гласувания размер за плащанията. Защо? Защото бюджета, така както се финансира, зависи от бюджета на а, държавите членки. И тъй като навсякъде горят къщите, има няколко европейски държави, които са на ръба на банкрута. И тъй като ситуацията е такава, беше немислимо към кризата с голямо К да се добави и финансова и политическа криза. Именно за това резултатът е такъв. Тоест, никой не се радва стопроцентно в крайна сметка ние получихме най-доброто от най-лошото, което можехме да получим. Какви са политическите изводи, които можем да направим? Първият е, че благодаря на генералния директор, впрочем, за това, което каза по отношение на плащанията. Трябва да се спука този абцес, да се пробие защото през нощта се споменаха различни цифри и при тези 550 милиона, които бяха първоначално поискани, 200 милиона, които в крайна сметка бяха отпуснати и фактът, че за някои изследователски програми с края на октомври се спират плащанията, защото просто няма повече пари, а утре в рамките на тристранната среща ще разгледаме предложение за допълнителни плащания 300 милиона през 2013 година от прехвърляни от категория 1А. Тоест нещата не са много ясно наясни. Но в парламента, съвместно с комисията и след това по време на датското председателство, трябва да видим как идната година и то преди лятото да се опрем на постигнатото до тук за гласуването в съвета и за гласуването в парламента, да разгледаме добре кредитите за плащания. След това, след като минат първите месеци от 2013 година, всички знаем, че в началото на годината се разходват по-малко средства, отколкото в края на годината. Потреблението на кредити за плащания се увеличава в края на годината. И в крайна сметка чак през есента ще имаме ясна представа. Но това трябва внимателно да се обсъди ред по ред, защото научаваме от печата, че потреблението в много държави е изключително слабо. Така че трябва да разгледаме ред по ред нещата, така че да гарантираме едната година тези преговори по кредитите за плащане да се извършват не на базата на общо споразумение, е, което да взима за отправна точка инфлацията или растежа с абсолютно съкръщаване на разходи, но да се опрем на, реалното, на реалните потребности и да избягваме задълбочаване на тази пропаст. И преди съвета да вземе решение, той трябва да разполага с всички е, необходими за това елементи. А от наша страна ние също ще поемем нашата от... отговорност. И смятам, че ще има такава воля и в трите институции. Така или иначе, тя е факт в парламента и в комисията. Изкушен съм да споделя с генералния директор, ако липсват средства за плащане. да, разбира се, ще трябва да бъдат прекратени е, плащане, но това трябва да се каже и то да се каже съвсем ясно а, ясно да се заяви, бюджета не може повече да бъде изпълняван с а, тези а, плащания, които са залегнали в него, защото имаме сериозен проблем с общественото мнение. Все още трябва много разяснителна работа, за да се обясни, че европейския бюджет е доста по-различен от националните бюджети. Само 6% от този бюджет са административни разходи. Всички останали са с економически характер, за подкрепа на економиката или за инвестиране. И това са разходи, които а, са запазени в националните бюджети на всяка една държава. Така че да се постигне в бъдеще а, конкурентоспособност и растеж. Много държави членки се нуждаят от подобна разяснителна работа пред обществеността. И така че комисията трябва ясно да подчертая това, ако а, това се случи. Това беше първият извод политически. Вторият политически извод, подчертан от Изабел Дюран, между впрочем, ние се нуждаем от нови средства източник на средства. И има гласове в държавите членки, така че да има ново споразумение за нова фискална система 2012 година. Това малко ме съмнява, че ще стане, но за момента който плаща, поръчва музиката. А всъщност не ние имаме парите, не ние разполагаме с тях. И както Инге подчерта, ние ще обсъдим последиците от Лисабонския договор. Проблема не е да се променя договора, че няма пари. Преди 4 години имаше пари, а днеска няма вече пари. Така че ние изцяло зависим от тези, които финансират европейския бюджет. И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 ако вземете предвид е, коментарите на онези, които се изказаха по малко по-различен е, начин, защото тук става дума и за технически въпроси, а не за чисто политически. Благодаря, благодаря че съветвате председателя. Всички съвети са добре дошли. Аз се опитах да просто да, да обобща мнението на мнозинството или поне така консенсус, който а, бе изтъкнат от различните изказващи се. И си позволих и да, да изкажа личното си мнение, но то, това си е лично мое мнение. Но разбира се, ако членовете на комисията по бюджета смятат, че поведението ми трябва да се промени, ще се промени. Но като си е, мисля, че така, така беше и преди, и по времето на предишното председателство и така. Скажи го, Партикулярmente интересно. Дебата днес беше много интересен. Защото атмосферата всъщност беше е, доста положителна. Ние още веднъж може да обмислим това, което се случи и да се подготвим по-добре за следващата година. Искам да уточня едно нещо. В продължение на всичките тези месеци, когато изработвахме е, бюджета гласувахме по редица е, документи и парламента винаги е казвал, че оценките на комисията са надежни, що се отнася до плащанията, които е необходимо да се направят. Тоест доверието никога не е изчезвало. След това обаче, те така предвидените суми бяха пожертвани за други неща, имам предвид политики. А, и ние като парламент искам да подчертая, че винаги сме имали голямо доверие в способностите на комисията да ни а, предоставя а, достоверна информация относно плащанията. Темата обаче а, придоби политически характер и се превърна а, а, в жертва на необходимостта от реализиране на економии в Европа. Трябва сега да внимаваме общата декларация за необходимите плащания да не бъде прикачена към 2011, към 2012 година и тези плащания да бъдат извършени. Що се отнася до е, по-добрата подготовка за преговорите и по-балансираната позиция, ето това са двете неща, е, за които трябва да е, внимаваме. По-деликатните теми, като например ИТРЕ и плащанията, Последната среща ни показа, че можем да постигнем споразумение по тези е, деликатни теми. Е, защото съгласуването е, не се е, провежда в продължение 21 дни, а в един ден. И всъщност времето е много недостатъчно да се говори именно по тези деликатни въпроси. Искам още веднъж да благодаря на полското председателство, което направи много. Да благодаря и на комисията, която гар... гарантира един добър баланс по време на съгласуването. Благодаря на колегите, които много ангажирано участваха. Благодаря и на секретарията на комисията. Те наистина свършиха чудесна работа и е, това ни даде възможност да не загубим нито за един момент контрола в тези тежки преговори. Франческа. Благодаря, Франческа. Така. Приключихме с бюджет 2012. Припомням ви, че ще гласуваме бюджета на мини-сесията тук в Брюксел до началото на декември. Междувременно съвета трябва да е приял бюджета. Сега ви предлагам да разгледаме точки 5 и 6 от дневния ред. Многогодишната финансова рамка е и преговорите по многогодишната финансова рамка. Всъщност не можем все още да говорим за преговори, а по-скоро говориме за обмен на мнения в рамките на съвета по общите въпроси миналата седмица и ще помоля е, Раймер Бъге и Ивайло Калфин да е, кажат по няколко думи за, това, за този обмен на мнения по ОСП и регионалната политика. Раймер, имаш думата. Äh, äh, Благодаря, господин председател. Аз ще добавя, че е, ние с е, Ивайло Калфин е, сме си разделили представането на е, и регионалната политика. Мога да кажа, че упражнението, което сега започна, ще представлява, може би, принос към а, разговорите, които се водят и когато се стигне до преговори по многогодишната финансова рамка, а, делегацията на парламента ще води разговори с а, а, тройката на председателството и може би ще успее да внесе ново качество в тези разговори най-добре би било, ако председателството на съвета при различни мнения в съвета и с оглед на това, че с квалифицирано мнозинство трябва да а, съгласува в парламента, преди съвета да вземе единодушно решение, а, Позицията на парламента може да допринесе за това да се е, изчистят разногласията. До там обаче още не сме стигнали. И за това настоящия обмен на мненията се изчерпва с представенето на повече или по-малко познати а, неща. Ние във всеки случай сме малко по-напред от съвета, защото чрез докладите по собствена инициатива и гласуванията на пленарни заседания, възоснова на работата на комисията Шуре, е, инициативните докладите по собствена инициатива на комисията по селско стопанство и регионална политика, сме изработили твърде твърда позиция за преговорите, докато председателството на съвета все още а, изработва своята позиция съвместно с а, страните членки. В края на председателството а, ще бъде направено обобщение и то ще бъде предадено на датското председателство. Доколкото разбрах, датското председателство ще проведе четири заседания на общия съвет, където финансовото планиране ще играе важна роля. В хода на тези събития ние можем да интензивираме разговорите а, и те в един момент да се прераснат в същински а, преговори. А, ние с а, Ивайло Калфин а, а, още веднъж ще обмислим каква ще бъде нашата стратегия, какви ще бъдат процедурите, с какви междинни доклади а, ще изготвим за комисията и за а, пленума така че да внесем още допълнителна яснота към позицията на парламента. По отношение на сълскостопанската политика, възоснова на доклада на комисията Шуре, съм опитал да изложа ключовата позиция на парламента. Ще ви обърна внимание към нещо интересно. Докато четох документите, ми направи впечатление, че комисията работи с различни числа. В многогодишната финансова рамка комисията а, предлага да се замразят а, средствата за селскостопанска политика. А, а, а в а, други случаи използват дефлатора, което а, а, прави една доста голяма разлика. А, и в рамките на Хединг 2 са включени програми за околната среда и програми, свързани, е, които не са свързани с директните плащания и помощта за развитие. Казаха ми, че генералната дирекция работи с дефлатор. По този начин обаче не може да се работи. Как можем да водим консултации по една финансова работа рамка, която изхожда от е, числата за 2011-2013 година, законодателните процедури, работи с други числа. А, така че ние трябва доста внимателно да разглеждаме числата, които ни представя комисията, а не насляпо да им се доверяваме и да изпадаме в а, противоречия и да бъдем а, а, лоши ученик само защото сме предполагали, че числата са съвсем различни по време на заключителното заседание с полското председателство е, стана ясно е, колко са различни мненията по отношение на селскостопанската политика. Е, очакванията са различни. Някои считат предложението за твърде завишено, други смятат, че е достатъчно. Много трябва да внимаваме по отношение на предложението за замразяване на средствата за регионална политика, за да да не стане това, което се случи през 2005 година, когато настоявахме да получим числа. В резултат на това, в края на процедурата а, а, превърнахме регионалното развитие в една каменоломна и му отнехме много а, средства, само и само да ни а, е, излезе сметката. А, така че аз предлагам първо да обсъдим а, съдържанието и да устоим на изкушението или на опасността да заложим една твърда, едно твърдо число и изхождайки от него да определим какви ще бъдат политиките, т.е. да видим какво ще остане от политиките. На това място ще спра, а за кохезионната политика ще говори Ивайло. Благодаря. Благодаря ти, Раймер. Ивайло. Uh, Благодаря, господин председател. Аз ще добавя само много мъничко информация, защото Раймер общо взето каза основното относно духа на, този, на тези контакти, защото на практика това все още не са преговори, а просто обмен на мнение. Това е едно много полезно упражнение, но за съжаление няма, няма никакъв напредък, поне за сега мисля, че трябва да и поискаме и се надяваме, че датското председателство като, като, като поеме е, председателството, трябва да започне с обсъждане на съдържанието, защото в противен случай просто ще си говориме за неща, без да се поемат някакви ангажименти и да се заложат цифри. Второто нещо, което искам да кажа, една обща забележка. Аз съм абсолютно съгласен с казаното от Раймер. Нещата трябва да бъдат ясни, методологията трябва да бъде изяснена, защото е, бюджет това значи цифри. А ние в крайна сметка не знаеме кои, кои цифри се вземат за, за, срав, за сравнение, как се съпоставят цифрите и така нататък. Така че мисля, че трябва да изясним и да изчистиме базата, на която ще почиват преговорите. Това е от основно значение. И второ, нещата трябва да бъдат много ясни с съвета. Ако съвета приеме предложението на, шесте е, нетни вносители няма да стигнем до никъде. Съгласно предложението на комисията, но новият инструмент за финансиране се включва в Кохезионния фонд. И ако погледнем по-близо същността на този инструмент, е, просто ще си дадем сметка, че това в никакъв случай няма да, да, да подпомогне самата кохиз, кохезия. Тоест, е, ще подпомогне структурните инструменти, но в никакъв случай не и регионите, които се е, нуждаят от сближаване, от кохезия. Така че това може да бъде всичко друго, но, но, но, не, и, но не, и, не и кохезионен инструмент. Така че просто трябва да внимаваме, да видим какво точно се залага зад цифрите. Значи казах за сближаването, обсъжданията в Савота, средствата за за, за транспорта се увеличават, а за кохезията се намаляват. Комисията също така предлага да нямаме подглави за кохезията, да имаме отделни пера. И третото нещо, което бих искал да спомена е включването и това стана по наше така настояване на междинните региони, но трябва да видиме е, тези, тези, тези средства за междинни региони да дали ще бъдат бъдат а, включени в многогодишната финансова рамка или ще има допълнителни средства. Според, според мене те ще бъдат взети или ще са част от а, сумите, а, с които, а, които в момента са на предложени, което означават много по-малко, много по-малко средства за кохезионната политика. Така че още веднъж наблягам на факта, че трябва да имаме много ясна методология Белгия. а, а, и че се надяваме, че а, е, датското председателство ще навлезе в същността на проблема още от самото начало. Благодаря, Ивайло. Някой да иска да каже нещо, възражения, въпроси, коментари? Не. Сега, към казаното от е, преждеговорящите, искам да кажа две или три неща. Първо, ние поискахме и това ще стане факт, комисията участва в обмена на мнения. Тоест, на практика това е три, тристранен разговор между председателството на съвета и тройката плюс едно. И в този формат би трябвало да сме сигурни, че работиме и стъпваме на едни и същи цифри. Но Рай, Раймер спомена, че има разминаване в цифрите, по които работи съвета, парламента и комисията и другите, и тези, които всъщност разходват средствата. Така наречените сел, селско-стопански е, администратори на разходите или регионални или така нататък. Така че още веднъж е, уеднаквяване на цифрите. Колкото по-скоро цифрите се уеднакват, толкова по-добре за общата ни работа. Второ, що се отнася до самата организация на преговорите. Преговорите ще продължат доста дълго, както знаете. Знаете, че председателски съвет бе решил да, да сформира контактна група, която да е, следи хода на преговорите успоредно с е, комисията по бюджета. Разговаряхме с председателя Буз, Бузек и в крайна сметка председателския съвет е решил, още нямам официално съобщение, но всъщност контактната група ще включва докладчиците, бюрото на комисията по бюджета и координаторите на комисията по бюджета, т.е. по този начин координацията ще бъде, ще се извършва в най в отлични условия. Всеки път, когато групата заседава. Онези, които са докладчици или следат бюджетните проблеми за други комисии, ще участват в и ще получават информация относно заседанията на групите и те ще ни предоставят съответната информация преди е, преговорите с останалите институции. И това в един момент ще ще ни застави да уточниме а, пълномощията по преговорите. За сега те са прияти от комисията Шурено. Датското председателство смята, да приключи в е, своето председателство с приемането на така наречена платформа на преговори. Тоест, е, е, една структура, която да определя е, да определи да даде насоките за преговорите през втория втория, второто 6-месечие на 2012 година, което означава, че от наша страна ние пък трябва да сме готови с предложенията си към март, следващия март. Но ще видим, все още не е съвсем ясно. Що се отнася до разходите в рамките на многогодишната финансова рамка, доклада, доклада, междинния доклад ще трябва да бъде разгледан и одобрен и прият от пленарна зала. Що се отнася до ресурсите, разговаряхме и с докладчиците Жан-Люк Деян и Анна Янсен и след това, след координаторите, ще видиме по какъв по какъв начин и те ще участват в работата на в тристранния формат през декември. за обмен на мнения по предложенията на комисията относно собствените ресурси. Така, това е. И сега, скъпи колеги, а, този път не сме закъсняли, дори сме напред. И на практика изчерпахме дневния ред за днес. За съжаление обаче не всичко от утре може да се разгледа днес, защото... А, ама ти си тук, добре, ама... Що се отнася финансовия регламент, трябва да, трябва да разгледаме проблема с Кокобух в 17.30, пък Ян Мулдър го няма в момента. Така че аз ви предлагам да направиме почивка 3... 45 минути до 17.30 и тогава с Комисията по бюджетен контрол ще разгледаме проблемите, които трябва да разгледаме, а също времено междувременно можеме да поработиме с координаторите, пък и преводачите са тук. Така че координаторите, ако обичате, останете в залата и преводачите също, моля. множество срещи, тристранни срещи, защото няма свободни зали. Ние сме готови да предоставим, да, да предоставим достатъчно време от наша страна защото това, за което говорим, е важно за а, многогодишната финансова рамка и чакам и е крайно време парламента да реши дали трябва да се говори по всякакви маловажни проблеми, вместо да се съсредоточим върху това, което всички очакват от нас а, трябва ни повече подкрепа от страна на секретарята, тъй като пръстите ни вече ще се откачат от набиране на телефонни номери. Трябва ни повече време за консултации, защото само по този начин можем да задълбочено да обсъждаме нещата. Въпреки, че 30 ноември е след една седмица все още срещата не е потвърдена, в парламента няма срещи, Надя... Надяваме се да проявите разбираме. Ние а, а, заседаваме по всяко възможно време, дори през обедната почивка. Колегата Ривелини трябва да има преводач на италиански, а по време на обедната почивка преводачите не работят. Така че причините, поради които се провалят нашите срещи, а, са най-различни. Мисля, че напредваме все пак доста добре. Бихме могли обаче да сме по-напред, ако имахме допълнително време за дискусии, консултации. Ще помоля колегите да проявяват добра воля. Необходима не наистина всяка минута, за да разговаряме един с друг. Много съм доволна и от атмосферата, в която се водят преговорите. Според мен преговорите върват добре. Трябва да се договорим по 308 изменения. 35%, т.е. една трета от тях, вече са изчистени. Благодаря ви. Благодаря, Инге. Поздравления за огромната работа, която отхвърляте по тази така важна, техническа, деликатна тема. Разбира се, с Мулдер ще осигурим всичко, което е необходимо, зала и така нататък. Ако искате, можем да подпишем съвместно едно общо писмо за датата, която ни посочвате или по телефона. Какви са вашите прогнози за резултатите от тази тристранна среща, която включва много. Казвате, една трета от измененията сте разгледали вече. А, как виждате във времето това? Мисля, че датското председателство желая да приключи работата през първите четири месеца. Аз съм готова на всичко, но е важно да имаме време да обсъдим нещата. Аз съм готова да отделя много време от своя страна, дори в петък. Просто трябва да знам предварително. Проблема е, че колегите също трябва да участват. Затова призовавам всички да отделят колкото може повече време член 56 е особено комплексен и съдържа препратки към регламентите за сълско-стопански фонд и всякакви други е, регламенти. Ние трябва да видим по какъв начин ще напреднем тук. Затова в момента е, съвет е, отказва да работи с нас по член 56 и 57, въпреки че те имат съществено значение за по-нататъчния ни напредък. Затова по тези членове ще трябва да извършим задълбочена подготвителна работа, да разгледаме всички тези регламенти, които са засегнати от тези членове. Аз от своя страна ще предоставя цялото си време. По някои членове просто е необходима повече работа. Аз имам волята да напредваме колкото може по-бързо но не можем да пишем предложения за изменения, след това да се отказваме от тях, защото по-добре изобщо да не ги пишем. И колкото е възможно по-скоро. Това е обобщението от моя страна. Благодаря ви. Господин председател, вие искате ли думата? Драги колеги? Не? Скъпа Инге, може да смятате, че, да смятате вече, че имате зелен светофар. Да. Съветът е представен тук и комисията също, разбира се. И искат ли тези две институции да се възползват от възможността да изкажат мнението си или пожеланията си или свързани с сроковете или нещо друго? Представителя на председателството има думата. Благодаря, господин председател. Мога само да и аз да израза поздравления и благодарности към, на госпожа Гресле и всички представители на парламента за отличното сътрудничество цялата процедура напредва. Можем само да кажем, че наистина нашата цел е амбициозна, но ще имаме достатъчно заседания, за да можем да се подготвим за един окончателен стадий на преговори. Така че ние сме на разположение до края на нашето председателство на госпожа Гресле на господин Мулдър, господин Гайер. Когато искате в крайна, в крайна сметка има споразумение по бюджета, така че от тук нататък можем да се е, съсредоточиме върху финансовите правила, освен ИТЕР, разбира се, което още да, за ИТЕР нямаме още споразумение. Да, можехме да, да направиме пакет всъщност пакет преговори. ИТЕР, бюджет 2012 и е, финансовия регламент и щехме да избухнеме в е, е, движение. Господин директор. Благодаря, господин председател. Само нещо свързано с график. В началото на следващата година имаме един отрязък от време, в през което датското председателство ще може два пъти седмично да разглежда проблемите, свързани с финансовия регламент. Това трябва да приключи обаче до края на марта, защото след първото три месечие трябва да сме постигнали споразумение по проблемите, свързани с финансовия регламент. След това ще трябва да се постигне политическо съгласие, за да може да бъде редактиран текста и след това да се мине към техническото изпълнение на задачата. И Междувременно датското председателство ще трябва да ще, ще се отдаде предимно на обсъждането на многогодишната финансова рамка. Така че в началото на годината ще трябва да е, наистина да се съсредоточим и е, полското председателство ще трябва да предаде на датското голямата част от документите. Благодаря, ако няма други желаещи. Благодаря на а, докладчика. И сега приключваме с съвместното заседание и минаваме към заседанието на координаторите. Другите сте свободни.